Good afternoon. Добър ден, колеги. Добре дошли на следобедното заседание. Казвам се Едита Харанзова, заместник председател на Европейския парламент, отговарящ за взаимоотношенията с националните парламенти. Добре дошли на всички и за мен е честа да съпредседателствам дискусията днес след обяд. Радвам се че ще съпредседателствам с Гордан Марас, председател на парламентарната комисия за труда, с пенсионните системи и социалното партньорство в Хрватския парламент. Както знаете, това заседание на Междупарламентарната конференция има за тема умения и работни места за приобщаващ растеж. Какво можем да научим от опита на другите? Както знаете, изграждането на умения и адаптивността на работната сила към променящите се потребности на пазара на труда отдавна е политически приоритет на Европейския съюз и е тема, на която Европейския парламент отдава голямо значение. По време на предишния мандат парламента прие няколко резолюции, по-конкретно за създаване на конкурентно способен пазар на труда за 21 век или програма за нови умения за Европа с акцент върху изграждането и развиването на умения за работни места ролята на образованието, в това число професионалното обучение и ученето през целия живот. Както знаете, Обучението, изграждането умения са национални правомощия и е много важно Европейския парламент и другите институции да чуят становището на националните парламенти, за да сме сигурни, че европейските политика се допълват и допълват Европейския национален план. С тези кратки забележки искам да дам думата на съпредседателя господин Марас. Благодаря, госпожо Харазова, уважаеми колеги от европейските страни, уважаеми депутати от Европейския парламент. Надявам се, че днес ще проведем плодотворна дискусия по тази много важна тема. Всички знаем, че уменията и приобщаващият растеж са много важни теми за бъдещето на Европейския парламент – за мен е чест да представя първия оратор от Европейската комисия. Това е комисария за работни места. Господин Никола Шмидт. Благодаря, господин господа председатели, госпожи и господа депутати. Уменията е играят много важна роля в изграждането на приобщаващ растеж в контекста на зеления и цифров преход. Това заседание се провежда в много важен момент, защото днес комисията прие няколко важни стратегии. Стратегията за цифровото развитие в Европейския парламент, бяла книга за изкуствения интелект и документа за данните. И сега е... Моментът е много подходящ да говорим за уменията, защото във всички тези много важни умения и умения е, в Изграждането на умения е много важно. Ще успеем в цифровия преход само ако успеем да подготвим хората за цифровата революция. И така, темата е удачна и тя се разглежда в удачен момент. Заедно с това ние работим по цифровата промяна, заедно с програмата за умения и то още от началото на нашия мандат. Изграждането на умения намира отражение в факта, че това е първия принцип на е, стълба за социални права. В Европа има недостиг на умения. 20% от е, пълнолетните в Европа нямат нужната цифрова грамотност и два пъти по толкова изпитват трудности с цифровите умения. 90% от работните умения предполагат някакви цифрови умения, както и участие в обществото. Роботизацията, економиката на сътрудничеството, електронните услуги предполагат работна сила със съответните умения. Според индекса на цифровата економика на Европейската комисия. 43% от населението на Европейския съюз има недостатъчно ниво на цифрови умения и 17% нямат никакви умения тези е, лица са изложени на опасност от безработица и до 2016 година заетостта за такива лица спадна с 10%. Безработицата не е единствения риск. Хората, на които липсват основни цифрови умения, няма да могат да взаимодействат е, с, с различни страни в е, обществото. Това е не само социален императив, а и економически и социален такъв. Ние трябва да инвестираме в уменията, за да останем конкурентно способност. Цифровизацията, автоматизацията, изкуствения интелект и нулевата и економиката с нули въглеродни емисии предполага цифрови умения. От селското стопанство до индустрията към ще имат нужда от работна ръка, която разполага с нужните умения и това е приоритет през следващите 5 години. Предизвикателството е сериозно за малките и средни предприятия, защото върху тях оказва сериозно отражение цифровията трансформация и 70% от МСП казват ясно, че имат нужда поне от минимални цифрови умения. И сериозен проблем пред преквалификацията на служителите им са финансовите разходи. Очевидно, предизвикателствата са сериозни. Работата за цял живот вече не е реалност. Хората ще сменят работни места в професионалния си път. Това означава, че пазара на труда се характеризира с висока мобилност. И за да се превърне мобилността във възможност за всички, ние трябва да направим така, че хората да се чувстват сигурни. А сигурността означава че ще бъдат подпомагани в процеса на преход. Тук много важен елемент са уменията. Друг важен елемент е осигуряването на умения. И определено имат нужда от подкрепа. Лесно е да кажеш, имаш нужда от нови умения, преквалификация, но за да успеят хората имат нужда от подпомагане. Тук Европа има нужда от нова програма за уменията, в, коя, в центъра на която е човека, като разбира се подчертаваме колективната отговорност на всички заинтересовани лица. Ето защо е, смятаме да подсилим програмата за умения. Ще работим предимно с държавите членки, но също така и с бизнеса и социалните партньори. Съобщение в този смисъл ще бъде прието през март. Актуализираната програма за уменията си поставят три основни цели. Първо, увластяване на работещите и създаването на възможности те да се квалифицират и преквалифицират. На второ място, ангажи, ангажираност от страна на бизнеса за приемане на стратегия за квалификация и преквалификация. Това означава финансови ангажименти. И на трето място, за да постигнем успех, ние трябва да приемем няколко ключови мерки, чиято цел е постигането на промяна. И когато говорим за промяна, ние трябва да работим върху нагласите на хората, да им покажем, че квалификацията и повишаването на квалификацията не е ограничение е възможност, тъй като се променя работната среда, пазара, променят се работните места. Промяната на работните места е, може би, и добра възможност за хората, защото новите работни места, може би, ще бъдат не толкова трудни, не толкова сложни, е, както предишните работни места. През март ще направим предложение за препоръка на съвета за професионално образование и обучение, за модернизиране на европейската политика, като се свърже тя с зеления и цифров преход. Също така ще обърне внимание на мобилността чрез еразъм и подхода за учене през целия живот. Една наша, една наша обща амбиция би трябвало да бъде да настояваме за по-нататъчно развитие на професионалното образование упреква, трябва да се прави прогноза на потребностите от умения и тази информация ще трябва да се разпространява в Европа. Потребността от по-нататъчно изграждане на умения е реално, но заедно с това хората изграждат умения, че, като работят а, или като са доброволци, но този опит не винаги получава нужното признание и не винаги се прилага и не винаги се опозотворява потенциала. Трябва да се подпомогнат лицата да участват в процес на валидиране, да се осигури техническа помощ и финансова помощ, по този начин ще се подобри и ще се осигури признаване за уменията им. И в момента имаме добри примери. Някои страни получават помощ за изграждане на политиката им за умения и за адаптирането и някои страни с помощта на Европейски социален фонд промениха професионалното обучение и квалификация. В заключение, има нужда от ефективни мерки на всички нива. Европа трябва да инвестира на европейско, но и на национално ниво и комисията е готова да помогне на държавите членки за да работят ефективно по съответна стратегия за уменията. Надявам се, че в хода на дискусията тези послания ще се възприемат и в парламента, защото в крайна сметка отговорност на вашите парламенти е да превърнат тази стратегия и програма в успех. Благодаря господин Шмидт за вашето изказване. Радвам се, че вие ни подкрепихте вчера. Следващото изказване, следващото встъпително изказване е на Марио Кил, на Мария Кило Нинен от финландския парламент. Заповядайте, госпожо Килонинен. Благодаря ви, госпожи и господа. Първо искам да благодаря за това, че организирате това заседание. За мен е удоволствие да споделя с вас някои идеи от Финландия, които се надявам да послужат като отправна точка за бъдещи дискусии. Наистина, в момента тече четвъртата индустриална революция. Революция белязана от дигитализацията, нарастващата глобализация и развиването на зелени политики. Това се прави с цел да се борим срещу измененията на климата и да минимизираме техните ефекти. Дигитализацията улеснява живота ни, създава нови работни места, в това число и сферата на образованието. Мисля, че можем да кажем, че в момента светът е нещо като мида, Тоест, дори малките предприятия могат да предложат стоки и услуги, които да покрият цялото земно кълбо. Обратната страна на това развитие е изчезването на множество традиционно работни места и това оставя много хора без работа. Кой ще се възползва от положителните страни на промяната? Как образователните системи ще помогнат на хората да развиват необходимите умения по време на техните трудови кариери? трябва да наблюдаваме това, което става в сектора на услугите, в транспорта и така нататък. Какво трябва да се промени в нашите образователни системи? Ще има работни места, но какви? Дали нашата образователна система е достатъчно гъвкава, достатъчно отворена и достатъчно готова да действа? Ние като политици готови ли сме да действаме? Надявам се, всички вие да намерите малко време да се запознаете с доклада за, на Комисията за бъдещето от е, Финландския парламент до 2027 година. То, този доклад е, изброява 100 най-обещаващи технологии и е очертава 200 нови професии. Нашият опит и нашите поручвания показват, че ако сме достатъчно е, интелигентни, ще намерим нови възможности и няма, а по-скоро, отколкото да загубим стари. Обикновено технологията се развиват по-бързо от научните изследвания. Технологията са по-бързи от нас, политиците. И когато изследването бъде завършено, нещата най-вероятно вече ще са се е, променили. Е, тази промяна става с все по-голяма скорост от година на година, така че нашите политици трябва а, наистина да погледнат в бъдещето и да предложат а, решения, които да гарантират а, едно функциониращо образование, което ще отговаря на специфичните нужди на пазара на труда. Най-трудното нещо, както винаги, е, е да се промени мисленето. И аз като политик мога да кажа, че това наистина за нас е най-трудното нещо. Защо трябва да се променяме? Какво трябва да се промени, какво трябва да се направи в Финландия? Трябват ни повече индивидуализирани курсове, предназначени за възрастни с малко умения, но също така и за работещи в сфери, които, в които в момента се случва технологичната революция. Е, курсове за жени, за работещи, които имат нужда от нови умения. Трябва да променим е, нашата система за стимулиране, за финансиране на образованието развитието и то по един интелигентен начин. И а, още нещо, което води води до добри а, резултати на пазара на, а, на, на труда. Обикновено образованието а, не се съобразява с нуждите, не, не ги проучва. Трябва да изградим силен а, механизъм за изпреварваща информация, когато изготвяме политиките. Трябва да знаем какво трябва да се промени и какво трябва да се направи кариерните консултации, ориентирани към бъдещето, са нещо, от което има а, не е необходимост, по-добро насочване, по-добра информационна система за пазара на труда, онлайн обучение, информационни портали, откъдето хората да могат да се здобият а, с информацията, от което имат а, нужда. Обучение за по-добро управление. От такова също има нужда и то на всички нива, в това число и на по ръководните етажи. Също така имаме нужда от работа на е, екипи за изготвяне на политиките за бъдещето трябва да поставим акценти върху това, което правим. Трябва да поставим този акцент първо върху а, приобщаването в нашето а, общество. А, Финландия в, момента а, сваля прага в своята образователна система, за да включи а, маргинализираните. До този момент много училища бяха твърде е, скъпи за е, известен кръг семейства. Е, Финландия предоставя безплатни е, учебници и така нататък. Смятам, че моментът е подходящ е, за да завърша с това моето изказване, нека да си пожелаем конструктивна среща, оживен дебат и наистина да учим а, е, един друг. Защо е необходимо всички да правим едни и същи грешки? Вместо да намерим най-добрите, най-успешните истории и да ги а, е, повторим а, при нас. Бъдещето е пред нас, но не се притеснявайте. Основните неща, от които има нужда, няма да се е, променят. Нека да гледаме напред, нека да действаме мъдро заедно във всяка една държава по-отделно и в Европейския съюз. Благодаря, госпожо Килонен. Следващият оратор е Анте Бабич от Хрватския парламент. Той е член на Комисията по социално осигуряване. Е, заповядайте. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Марс. Уважаема госпожо Харанцова, е, уважаеми колеги, госпожи и господа, продължавам на хрватски. Е, днес имам често да се обърна към вас по тази много важна тема, а именно какви умения и какви работни места ще са необходими за да запазят позицията на европейската економика в днешния свят, изпълнен с предизвикателство, демографски промени, технологични проблеми, застаряващо население. Всичко това има отражение върху много социални аспекти, в това число и върху труда. Прибавят се нови теми интернет, роботика, изкуствен интелект. Всички тези неща промениха света, в който живеем. Работната среда, социалните отношения също са обект на фундаментални промени в публичния и в частния сектор. В Европа, а и в Харватска този процес води до увеличено търсене на квалифицирана работна ръка във всички сектори Съвременният трудов свят търси редица умения, общи умения, но и цифрова грамотност и други специфични умения, които вече бяха посочени от господин Шмидт. Затова аз мятам, че инвестициите в качественото образование и квалификация са задължителен елемент. Ученето през целия живот и професионалното насочване също са необходими компоненти, за да отговорим на предизвикателствата. Първата стъпка към тази цел е да адаптираме образователната система и да включим професии, които вече се се търсят на пазара на труда. Също така и секторите, в които виждаме е, най-голям растеж за в бъдеще. Това означава, че е необходимо сътрудничество между обрабателната система и пазара на труда. Също така е необходимо и сътрудничество между социалните партньори, които трябва да се обединят и заедно да прилагат економическите и трудовите политики. Основно задължение е да се предостави продължаващо обучение, обучение през целия е, живот, ако искаме да се адаптираме към проблемите, защото така а, квалифицирана работна сила ще допринесе за конкурентоспособността образователната система в Хрватска беше по-скоро фрагментирана, припокриваха се дейности, също така се наблюдаваше недостатъчна координация в рамките на тази система с работодателите. За това нашето министерство, публичните институции, агенциите, социалните партньори, синдикатите, работодателите, университетите, професионалните организации се обединиха да работят. Нашата задача е да дадем насоки за учене през целия живот в професията. Радвам се, че сме посочени като добра практика на европейско равнище. Наред с промените в образователната система е много важно да се насочат усилията към създаване на устойчиви и качествени работни места, да се насърчи предприемачеството, да се инвестира в развиването на умения сред младите работещи, младите безработни. Също така и към работещите, чието сектор се променя. С оглед на демографските индикатори, за старяването на населението в Европа, трябва да се насочи вниманието и към по-възрастните работещи. Работещите трябва да бъдат стимулирани да останат на пазара на труда и да служат като ментори за по-младите. В този контекст Харванска промени своя закон за пенсиите, с който позволява на пенсионерите да работят и след като навършат възраст за пенсиониране. Продължение на 4 часа дневно. Квалификацията и повишаването на квалификацията очевидно също са изключително важни. И двете със съвместна отговорност на всички а, заинтересовани в този процес самите работещи, работодателите и държавата, така както каза господин Шмидт. Искам да подчертая, че а, ключовата роля на публичния сектор а, за промяната на образователната а, а, система публичният сектор трябва да осигури финансови и нефинансови стимули за освояване на умения. Хрватското председателство в този смисъл приветства решението на комисията да измени своя дневен ред в тази област. Надяваме се по този начин хората от всички поколения да управляват успешно своята кариера. Хрватска е най-новия член на Европейския съюз, но вече се възползва от редица инициативи като младежката гаранция. Позволете ми да завърша с това, че съм убеден, че в този контекст Европейския съюз и всички държави членки трябва да продължат да полагат усилия за създаване на инструменти, които да ни позволят да предсказваме бъдещите нужди на пазара, на, на труда. Всички ние в Европа стари и млади, трябва да имаме достъп до навременен и навременна и подходяща подкрепа и обучение, за да може да подобрим нашите шансове за по-добро работно място или за собствен бизнес. Благодаря господин Бабич и последният оратор е госпожа Клаудия Мюлер от Германския парламент. Тя е член на Комисията по економика и енергетика. Госпожо Мюлер, имате дома. Благо... Благодаря ви, че ми давате възможността да говоря. Но за да не се загубя аз самата в превода, ще мина на родния си език и ще продължа на немски. Уважаеми госпожи и господа, позволете ми да започна с следното. Когато Германия се обедини, това доведе до внезапно прекъсване в кариерите на много хора. Много професии се оказаха непознати, други се оказаха непотребни. И така много хора се изправиха пред въпроса за преориентацията и преквалификацията. И не всички успяха да направят крачката в новото време. Промените, които сега ни предстоят, няма да са толкова внезапни. Те са известни какви са. Цифровизацията, климатичната криза и, както се каза вчера, демографската промяна. Наблюдаваме тези промени, виждаме ги а, и това ни позволява да адаптираме нашите системи за обучение и образование. В Германия продължава да има големи а, е, различия по отношение на следипломната квалификация. Две трети от всички мерки за следипломна квалификация се предприемат и плащат от работодателя. Тук също има големи разлики, защото за по-големите предприятия това е по-лесно, отколкото за малките и най-малките предприятия. За тях това е огромно предизвикателство и въпреки, че те виждат необходимостта, те не са в състояние да платят за това и да освободят е, своите работници. Формалната образователна степен също има голямо значение за това, доколко хората се възползват от на квалификация. Хората със средно образование се възползват само на 46% от тях, а тези без професионална квалификация само на 34%. Тоест, групата, до която искаме и трябва да достигнем, все още не е обхванато от нашите мерки. В Германия, освен това, образованието не е национална задача, е задача на отделните федерални провинции. Това означава, че системата в Германия е много фрагментирана, разходите са различни. В много случаи за образованието трябва да се заплаща. Имаме е, също така наречената дуална система, е, обучение в предприятието, комбинирано с обучение в училище. И много често стипендиите, които се отпускат за образование, са твърде ниски и не позволяват да бъдат посрещнати разходите. Така че въпросът е как да направим така, че за да създадем, е, че да създадем стимули за всеки да се включи след дипломна квалификация. В Бундестага а, наскоро а, а, приехме промяна в нашата система. Германия отпуска специфичен кредит за висше образование и професионално образование, също и за следипна квалификация, наречен БАФАК. Искани се да, да се направи малко повече, за да може този кредит за образование да е такъв, че хората да могат да посрещат своите разходи и този кредит да не бъде пречка за допълнителна квалификация. Много а, хубаво се спомена идеята за обслужване на едно гише а, при а, образованието и квалификацията. А, за безработните вече е създадено такова място. Това е бюрото по труда. Защото бюрото по труда отговаря не само за посредничество, за намиране на нова работа, но и за е, квалификацията и преквалификацията. Въпросът е а, бюрата по труда да бъдат място, към което да се обръщат и работещите. За момента обаче бюрата по труда са е, един вид стигматизирани като място за безработни. Друг проблем е свързан е, с освобождаването от работа за е, участие е, в квалификация. За по-големите фирми, както казах, това е по-лесно, отколкото за по-малките. Е, същевременно а, работодателят трябва да има полза от квалификацията, за която освобождава своя работник. И когато говорим за тези неща, трябва да говорим и за професиите. Това също се спомена. Трябва да видим дали това, което се преподава, е, е актуално. Въпросът за редовното адаптиране на материала е изключително актуален. Е, моята колежка от Финландия засегна и въпроса за приобщаването, за включването. Това е една от задачите на образованието да разшири перспективата а, а, и системите на образование да се а, отворят а, и към уязвимите групи. Също така да насочи своя поглед към жените. Това много често и в много професии не се прави. за да може да стане ясно, че ако половината от населението не бъде обхванато, няма да си решим проблема с квалификацията на кадрите. Днес и по-точно днес сутринта беше засегната и въпроса за включване на цялото население в предстоящите промени. Ако не го направим, ще имаме проблем, както в Европейския съюз, така и в отделните държави, защото хората няма да виждат своите шансове в новия цифровизиран свят. И това, което възнамеряваме, можем да го направим чрез квалификация и обучение. Милер, благодаря ви, госпожо Мюллер. Сега сме готови за втората част на заседанието. Е, разговор между членовете на националните парламенти и на Европейския парламент. Ще дам думата на съпредседателстващата колега госпожа Харансова. Благодаря, господин Мараз. Благодаря на всички е, участници за водните думи. Е, сигурна съм, че е, те са насърчили много коментари. Ако искате думата, използвайте синия лист. ще се погрижа възможно най-много от вас да могат да се включат. Само искам да ви припомня, че изказването ви трябва да е максимум 3 минути. Първият оратор е господин Петри от Германия. Благодаря, госпожо заместник-председател. Аз съм от провинцията Сарланд. Господин Шмидт е, знае, това е планински регион, който от години е в структурна промяна. Така че за а, е, хората в нашата федерална провинция е нещо нормално да се квалифицират и преквалифицират. А, е, но положението и при нас не е по-добро от това, което описа госпожа Мюлер. При нас също няма равнопоставеност между половете при нас бедността а, сред старите хора е, е, е с женско лице. целият трудов свят а, се променя, а, а в един планински регион, с криза в автомобилната промишленост, минодобивната промишленост и стоманобивната промишленост. Винаги трябва да има добро образование. Според мен на преден план трябва да стои интереса на работодателите да предлагат на своите работещи допълнителна квалификация. В Германия това е уредено с колективните трудови договори. Работещите по силата на, на трудовите, колективните трудови договори имат право на а, допълнителна а, квалификация. Това право може да а, бъде по-съобхватно, общо 3 години за целият трудов живот, което означава 12 дни годишно. И е, това всъщност е призив към работодателите да поемат своята социална отговорност към е, работещите е, и да ги подкрепят. А задача на държавата е да създаде съответната рамка, условията и моделите, които да позволят на работещите адекватно, индивидуално и равно равнопоставено като пол да се квалифицират и преквалифицират. дискусии като тази могат да задават европейска рамка, за да може държавите да не са сами в своите усилия. И за това а, бих могъл да си представя и някаква рамка, някакви, някаква минимална рамка от страна на комисията. Благодаря много, господин Петри. Господин Старович от Словения има думата. Благодаря много за думата. Ще се изкажа на словенски. език, говорен от 2 милиона души. Искам да кажа добър ден на всички. Един от приоритетите на новата комисия е да се обърне повече внимание на хартата за социалните права. Това означава повече солидарност и една по-справедлива Европа. Това би означавало също и по-голямо сближаване – Радвам се също, че ще има и по-силно социално измерение на економиката. Това би довело до по-добро развитие на, по-економически, на най-економически успелия регион в света за постигане на устойчивост и социално-екологична проучванията на ОСР е, дават е, научни факти, възоснова на които може да се стъпи е, за въвеждане на мерки за устойчиво развитие и нов тип економически растеж. Проекта на ОСР е свързан и с стратегията за интелигентните данни, както и с политиката за приобщаващ растеж. Искам да подчертая, че Словения участва в този проект и председателства групата на приятелите на програмата. Словения в момента се радва на економически растеж, но няма достатъчно а, човешки ресурси с адекватни умения. А, има проблем на пазара на труда. Защо? Ами защото по-рано оставяхме пазара да решава всички проблеми, но това се оказа, че е погрешен подход. През 90-те години предлагах нови подходи на министър-председателя, но той каза, че този тип нови подходи не го вълнуват. Бъдещите европейски инвестиции в науката се надявам да отидат и за развитие на обществото и институциите. За изследвания в тази област за да може да се намерят е, правилните решения за по-голяма ефективност и за да може социалните институции да бъдат по-ефективни и цяла Европа. Близо 26% от децата, които ходят на училище днес, след като завършат училище, най-вероятно ще работят в област, която днес така и не съществува все още не съществува. Благодаря ви много, господин Старович. След това госпожа Крецо от Румъния. Заповядайте. Thank you very much, chair. Благодаря много, госпожа председател. Уважаеми приятели, много е важно да се учим е, от опита на колегите си, но се опасявам, че в момента трябва да сме способни да си представяме е, неща, които не сме виждали по-рано. Е, и е, новата е, промишлена революция минава през бизнеса. А бизнеса не се вълнува от теми като заето, социална сигурност, пенсионна система, бюджетни ресурси, финансиране на образованието или запазването на а, неприкосновеността на личните данни. Така че това е наше задължение. Да не говорим, че Европейския съюз няма дигитален суверенитет, а тези, които контролират серверите, могат да контролират и начина по който мислим. На това вече го видяхме. Роботи, компютри замесват все повече дейности, които въобще по-рано са били вършени от хора. Атаки по интернет влияят на референдуми и избори. И а, а нашата сегашна система се основава на а, това, че се предполага хората да имат дългосрочна заетост, че институциите могат да събират дългове, а, но нещата се променят. Необходими са нови иновационни мерки и с общи правила и данъци които да бъдат налагани върху новата, новите елементи в економиката. Необходима е политическа воля, която обаче липсва и е, също административен капацитет, а той също липсва. И не трябва да забравяме, че контролът не винаги е ефективен, но може да се започне от това да се даде повече власт повече, и повече способности на хората, образование. И, на, образование за всички, не само за децата. И за по-възрастните, за да могат да се адаптират, да си променят работата, да започнат да работят и независимо да създадат фирма. Необходими са специални мерки и трябва да променим приоритетите си. И това въжи основно за бюджетните разпределението на бюджета още от днес, а не след 10-20 години. And the next speaker on my list is Mrs. Благодаря много. Госпожа Макар от Харватия има думата. Благодаря много, госпожа председател. Добър ден на всички. Е, всички е, добре си даваме думата, че трябва да се направи така, че промишлеността в Европа да бъде конкурентоспособна и в контекста на цифровата революция. Хората развиват все повече цифрови умения и това отваря вратата на цифровата економика. Но уникалният цифров пазар в Европа няма как да се развие, ако не се справим с недостига на, циф... на умения в цифровата област. Уменията в цифровата област ще създадат възможност гражданите на Европейския съюз да си намират а, нова работа. А, липсата на тези умения ограничава развитието в Европа. Европейските граждани а, трябва да бъдат заети по достоен начин. Необходимо е да се развие цифровия талант. Няма достатъчно хора, достатъчно хора в Европа, които разполагат с необходимите умения в цифровата област. Има работни места, които не могат да бъдат запълни, А междувременно имам голяма безработица сред младите от 15 до 24 години в Европейския съюз. Близо една трета от работната сила разполага само с най-базовото ниво на цифрови умения. Трябва да се действа бързо, за да се обучат поне 1 милион млади души за работа в цифрови отрасъл чрез обучения, чрез стажове, чрез програми за краткосрочно назначаване. Трябва да се преобучат е, хората, да се инвестира в цифрови умения, да увеличим информираността сред хората за това колко важни са тези умения за участието им в, на пазара на труда. Трябва да имаме предвид, е, че е, в областта на информационните технологии се предлагат много добри условия на труд и за жените, и за мъжете. Е, вижда се, че има разлика в заплатите между мъжете и жените и между пенсиите също. А в е, този отрасъл те са добри, има и гъвкаво работно време. Цифровизацията и автоматизацията на бизнеса ни показват колко важни са новите умения, защото то води те водят до нови работни места и умения и в частния, и в публичния отрасъл. Благодаря. Следващия оратор е госпожа Кутра Кукума от Кипър. Заповядайте. Благодаря много. Що се отнася до заедостта, в Кипър положението е доста обезпокояващо всичко това престича от неолибералната политика, която се води навсякъде в Европа, която приоритизира а, кратковременната заетост. Много хора не могат дори да си платят вноските за пенсиите. Много млади хора искат да емигрират и да търсят работа в чужбина. Социалната държава се сви, пенсиите паднаха Юзимите социални групи са в изключително тежко положение. Европейския стълб на социалните права говори и за това колко е важно да се помага на хората, които биват изолирани на пазара на труда. От 2008 година приходът на семействата спадна и има много хора, които работят, но са бедни. Броят им е доста обезпокояващ. Аз подкрепям идеята за европейска минимална заплата. Притеснявам се от опитите да се сложат пречки пред колективното трудово договаряне и е важно да имаме предвид как се съотнасят заплатите с конкурентно способността на дружествата. Не е добре да даваме превес на конкурентно способността. Трябва да се погрижим хората да имат да достойна работа. Важна е регулаторната рамка и за новите типове заетост, за да може да се прилагат колективните трудови споразумения, за да може да има минимални стандарти за условията на труд и за да може да се погрижим хората да работят в безопасни условия на труд. За тази цел е необходимо да има контрол и надзор и да се спазват правата на работещите. Искам да изразя на своето безпокойство, що се отнася до казаното от комисаря и други участници, открили днешния ни разговор. Комисарят каза, че хората вече не могат да очакват да работят на едно и също място цял живот, че може да им се наложи 10 пъти да си сменят работата, че може да им се наложи да работят след като се пенсионират Говори се за обучение през целия живот, за да може хората да продължават да работят. В Гърция обаче хората винаги са смятали, че като си намерят работа, могат да разчитат да работят там цял живот. И аз, работейки на едно място, винаги съм се опитвала да бъда най-добра в тази област. А сега нещата се променят. Благодаря. Следващият е господин Тушек от Харватска. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, когато говорим по тази тема и предизвикателствата пред младите на пазара на труда, е, трябва да държим сметка и за демографската криза в Европа. Всяко ново поколение с 25% по-малобройно от предишното. Младите семейства искат да са едновременно и родители и активни участници на пазара на труда, но не винаги това е лесно постижимо. Както знам, много родители, на много родители се налага да работят в неделя, а детските заведения в неделя не работят. Има и друг проблем. Липса на места в яслите и детските градини, особено след обяд. И липсата на гъвкавост у работодателите да се адаптират към потребностите на младите родители. Това води до а, неравнопоставеност на пазара на труда на половете, тъй като жените са тези, които обикновено остават у дома. На работодат, пред работодателите този проблем настои, тъй като работната ръка е изобилна и не е лесно да се предоставят привилегии на младите майки, особено ако не са принудени. И за това, освен мерките от страна държавите членки, трябва да водим осведомателно осведомителна кампания сред работодателите за това, че е важно да се води политика насочена към повишаване на ръждаемостта и следователно да създават а, условия за съчетаване на професионалния с личния живот. Фирмите трябва да получат стимули за да запазят мерките си ориентирани към семейството. Благодаря за вниманието. Следващият оратор е госпожа Сикот от Естония. Благодаря. Няма съмнение, че уменията, преквалификацията, повишавна квалификацията, лесния достъп до онлайн курсове, специално разработени курсове, и признаване на уменията натрупани извън образователната система са принос а, към преноса, който ни предстои пре, преход, който ще ни доведе до зелено бъдеще, зелено и цифрово бъдеще. Но ние трябва да работим върху нагласите на хората, както каза комисария Шмидт. Виждаме, че повишаването на квалификацията и преквалификацията не е задължение, а възможност, възможност за работа и доходи. Но тъй като хората с по-високо образователно равнище са по-склонни да участват в програми за преквалификация, ние трябва да разберем техните пречки и възможности и мотиви. В, е, Естония беше направен анализ, който показва, че напусналите рано училище и лицата без квалификация придобиват нови умения като работят, като гледат филми, клипове по YouTube и като се учат от родителите си. Но те не гледат на себе си като учащи се. И всички кампании, е, под надслов е, Елате да учите тук, участвайте в е, тези програми, минават покрай тях. Те не гледат на себе си като на цел на тази кампания. Те имат отрицателен отрицателен опит от училището, от ученето и затова имаме нужда от различен подход, така че у нези, които имат най-голяма нужда от преквалификация, да се включат, да разберат, че въпреки, че предишният им опит е отрицателен, те не са непременно неспособни да придобият нови умения. Нито пък, че програмите не са предназначени за тях. Така че нека да работим върху нагласите на хората, и по този начин ще изградим една по-интелигентна и цифрово компетентна работна ръка. Господин Пирис от Испания е следващият оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще говоря на испански и имам две деца на 8 и 12 години, когато се присъединят, когато навлязат на пазара на труда, няма да е работа, която познаваме ни. Това ще са различни професии. Те не знаят какво искат да правят, защото ще работят в нещо, което в момента не съществува. Е, различни оратори днес след обяд зададаха въпроси. Аз искам да кажа как ще отговори образователната система на този динамично променящ се свят на труда. Може да има стимули като е, кредити. Чухме такава възможност за Германия. Професионалното обучение е много важно. Младите трябва да получават не само за теоретично обучение, което да ги въоръжава с умения, но докато се обучават, трябва да могат да вършат и реална работа и да съчетават практиката с теорията. Това се е, практикува в моя регион Екстра Мадура аз съм от Испания, както казах, където нивото на безработица е сред най-високите в Европа, особено младежката безработица но е, има е, несъответствие между това, което търсят младите и това, което търсят работодателите. Е, има програми за обучение, но те не съответстват на потребностите на работодателите. 5G, е, изкуственият интелект е, вече са тук и младите трябва да могат да говорят на този език, ако искат да имат работа в бъдеще и обучението да отразява това предизвикателството в Ев... Испания и Европа като цяло е да предоставим на младите хора инструменти, които да ги направят привлекателни за работодателите. Е, езиците са много важен елемент. Както казах в началото, хората в бъдеще ще а, и работят, ще извършват професии, които не съществуват а, сега и ние трябва да ги подготвим за това. Трябва да им помогнем да влязат на пазара на труда възоснова на двойната система за професионално обучение и краят на Хоризонт 2020 би трябвало да бъде трамплин към новия пазар на труда. Много хора ще излязат на пазара на труда в Европа. Нека да направим така, че цифровата, цифровото разделение няма да се задълбочи между младежите в различни страни. Това означава повече конкурентоспособност и повишаване на заплатите да продължим с още един испански представител, господин Санчес. Аз ще говоря на испански. Добър ден на всички! Моята политическа група ВОКС е, че членува в групата на консерваторите и реформаторите. Образованието според нас е свързано с достоинството на отделния човек и следователно обществените власти трябва да се погрижат частните и обществените институции да предоставят най-добрия достъп – до образование за младите и то образование, което да е най-добре ориентирано и пригодено до личността им. Ние трябва да предвидим най-доброто образование за лицата в средното образование, общо образование, каквото има в някои страни като Франция, например, започва с една обща основа, включваща четири основи и всички французи и чужденци трябва да следват тази програма. На, първо място е националния език и националната култура. На второ място природните науки. Особено математиката която развива абстрактното мислене. На трето място трябва да се изучава още един език, не националния език в, на страната, в която се провежда обучението, нито пък майчения език на съответния учащ се. Чуждият език ще даде възможност на младежите да се адаптират. И четвъртия елемент са компютърни науки. Според мен това е абсолютният минимум, с който ще помогнем на учащите се да се развиват духовно и интелектуално и отсъствието на подобни и отсъствието на тези елементи е, доведе до сегашната ситуация. Знам за какво говоря, тъй като съм бил преподавател в продължение на повече от 30 години. Само, че това трябва да бъде не общо образование, а да се предоставя на всички, тъй като става дума за достоинството на отделната личност. Този тип образование е, съчетава, е съчетаемо с изграждането на умения и освен това се вписва в Европейската програма за умения. Говоря за умения, които, както казах, би трябвало да бъдат ориентирано към потребностите на частния сектор и в Европейския съюз и извън него. Тези имения трябва да се изграждат, като държим сметка за необходимостта от развиване на професионалното обучение. Понякога държавите членки, като моята, отиват твърде далеч, опитвайки се да отговорят на потребностите на частния сектор и броя на вишистите. От економическа гледна точка това е катастрофално и създава чувство на отчаяние от младите. Мнозина завършват висше образование, но след като завършат не могат да си намерят работа. Личното достоинство не означава, че трябва да завършиш висше образование. То означава намирането на достойно работно място, което е, доходите от което са достойни и при е, което е, работодателите ценят качествата ти, независимо от това дали си ходил в университет или не. Благодаря приключихме, изчерпахме списъкът на ораторите и сега ще дам думата на ораторите. Чухме много интересни коментари, но и въпроси от различни части на Европа. Един от, има една тема, която фигу, присъстваше във всички коментари. Това е въздействието на цифровизацията върху пазара на труда. И тъй като комисията публикува днес съобщението на тази тема, ще дам думата на комисария Шмидт, който да отговори на въпросите, както и да коментира казаното. Благодаря, госпожо председател. Вие сте права. Основното предизвикателство е цифровизацията тъй като цифровата революция ще промени по всяка вероятност голяма част от работните места и е, ще изисква от всички да инвестират в своите знания. Първото, което искам да повторя, че трябва да се инвестира в знанията, в, поли, в продължаващото образование. Това не е задължение и ограничение, това е нова възможност. Това е което трябва, това е посланието, което трябва да предадем на всички, които а, основателно се притесняват от въздействието на цифровата революция върху заетостта и работните места. Трябва да им кажем, че те няма да бъдат изоставени сами. Всички е, държавите членки, Европейския съюз, но също и частния сектор трябва да създават или да подобрят рамката за продължаващото обучение. Цифровата революция изисква от нас да променим гледната си точка и да променим измеренията. Второто, е, което извляках от направените изказвания – и което е проблем е, че има че най-малко се инвестира в най-слабо квалифицираните, а всъщност най-застрашени са техните работни места. И залога тук е да се намери, това беше казано, е, трябва да се намери най-добрия метод – за да бъдат ориентирани тези работници към обучението. Вярно е, че някои от тях може би имат не много, нямат не много положителни спомени от училището, затова има нужда от нови форми за обучение, образование, за изграждане на нова гледна точка и предоставянето на нови възможности. Всъщност, това само по себе си е революция, защото трябва да се промени рамката на обучението. Третият аспект е, че често най-възрастните е, служители и работници, когато казваме най-възрастните, това започва твърде рано, в които се инвестира малко. И създава се известна цифрова е, граница – една категория работещи и изостават от новостите. Тук не трябва да има дискриминация. Ученето през целия живот означава през целия живот дори и след края на професионалния път, защото Европейската комисия представи идеята за активното старене. След проф, професионалния живот човек трябва да има достъп до обучение. Аз също така осъзнавам и спеш, спешния характер на въпросите. Констатираме, че жените присъстват в по-малка степен в новите технологии. Когато направим сравнение между резултатите на момичетата и момчета в училище, се оказва, че момичета са по-добри ученици, в това число и в естествените, природните науки. И тази бариера, е, разликата в заетостта и работните места трябва да се премахне. Е, ние трябва да и така битката за равенство на половете а, е, минава и а, през а, цифровизацията. Пред нас стои огромно начинание. Когато, си, когато погледнем към бъдещето и нямам предвид следващите 20-30 години, по-скоро следващите 5-10 години, ние ще трябва да преквалифицираме поне половината, ако не и повече от половината работници. Говорим за 100, 120, 130 милиона души. Това е колосална задача с много сериозни финансови измерения. Беше казано, това не може да се постигне без обществен бюджет, без инвестиции. Аз казах инвестиции. Инвестициите в знанията, в уменията е не по-малко важно, отколкото инвестиции в машини, летища и машини. И така трябва да променим гледната точка и по отношение на тези инвестиции на ниво предприятия. От гледна точка на възможностите за обучение и, на, и от гледна точка на данъчното облагане и счетоводната отчетност. След няколко седмици ще представим новата програма за е, уменията и компетенциите. Това е нова програма. Тя трябва да бъде е, преведена в съответствие с опита, културата, е, забавянето или напредналостта в различните страни. Тя трябва да се адаптира към различните изисквания. Когато говорим за изкуствения интелект, който ще промени предприятията, ще промени начина по който се произвежда. И сектор като здравеопазването, здравните, здравните професии, всичко това трябва да се адаптира. Трябва да се подготвим за промените, но трябва да се готвим а, с увереност. Не да плашим хората, а да, а, да ги да създаваме от тях чувство на увереност. Много работни места ще се променят, но то ще е за добре. По-малко повторяемост, край на повторяемите, на повтарящите се операции. По-малко, по, по-нетрудни професии. Това е сериозно начинание за Европа. Става дума за нашето бъдеще. Днес, както ви казах, ние приехме важна стратегия за цифровизацията. Именно възоснова на успеха на тази стратегия Европа ще намери своето място на глобалната сцена спрямо големите ни конкуренти САЩ, Китай и други. И така, и инвестирането в човека, в мъжете, жените, децата, ние проведахме дебат за детската гаранция. Всичко това е важно. Аз съм оптимист. Мисля, че можем да спечелим тази битка и можем да променим Европа, която е економическа сила в момента и да направим така, че тя да си остане економическа сила и в бъдеще. Благодаря, господин комисар, за положителното послание и насърчителни думи. Сега ще дам думата на госпожа Килонен в встъпителните си думи, че ние трябва да се учим едни от други. Чухме изказвания от различни части на Европа и ще ви дам думата, а, за да кажете какво научихте вие от тази дискусия. Lot, Благодаря ви, госпожо председател. Мисля, че научих нещо което е добре за един политик. Когато мисля за цифровата ера, винаги си задавам въпрос кой създава промяната? Понякога оставаме с впечатлението, че хората не са вече част от тази промяна изглежда някак като че ли тази промяна идва от е, космоса, от някъде другаде, от някакво мистериозно място. А всъщност оне, ние сме онези, които създават промяната. Ние сме хората, които взимат е, решението. Е, ние сме онези, които решават, че искаме да направим тежкия труд по-лесен. Ние сме онези, които решават да заместим хората, работещите. Как обаче е, се държим ние в настъпващата цифрова ера? За нещо хубаво или за нещо лошо я смятам? Ние можем да променяме нещата, така както климата може да променяме нашето поведение, но с природата, с планетата е, е по-трудно. По-трудно е да ги контролираме тях, отколкото да контролираме цифровизацията. Мисля си, Понеже се надявам и ми се иска, а, понеже потреблението ни също се променя, да нямаме нужда от толкова много продукти, защото хората искат повече преживявания в своя живот. И тук се отваря възможност за сектора на услугите. Когато някой си мисли, че за него вече няма работа, Секторът на услугите е ще направи нов скок през предстоящите години. Това е нещо, което още не виждаме, защото все още мислим, че повечето а, продукти, повечето вещи ни правят по-добри по, по хора. Мисля, че през следващите години ще започнем да мислим по различен начин, защото ние нямаме нужда от всички тези вещи. Няма нужда да потребяваме повече. Имаме нещо друго, нужда от нещо друго в нашия живот. Тук се казаха днес много важни неща за а, възможността за учене. не се задава въпроса от какво има нужда, как учат хората, кой е най-добрият начин за тях и ще са ни необходими по-индивидуализирани курсове, поискани от самите хора, според това, от което те се нуждаят. Ние сме застаряващ континент в Европа, не се раждат достатъчно деца – както казаха колегите. Не трябва да забравяме и семействата. Искаме ли семейства? Искаме ли деца? Искаме ли те да имат своя живот нещо друго, освен работата? И ще приключа моето изказване с това, че имаме нужда от надежда, за онези, които нямат надежда, трябва да заменим недоверието с доверие. Това е голямата задача, която стои пред нас. Благодаря ви, чудесна дискусия. Thank you very much. And now we will travel from the... Благодаря. И сега нека от север да минем на юг. Имаше много оратори от южната част на Европа, по-специално от Хрватска. Тази тема е много висок приоритет, както за Хрватска, така и за председателството. И сега ще дам думата на господин Бабич, да видим дали той споделя а, онова, което мисли колегата от Финландия. Имате думата. Уважаема госпожо Харанцова, Споделям мнението на колегата, както вече казах и в началото. Беше много интересно да чуя това, което имаха да кажат колегите, които говореха за динамичния характер на пазара, както в Европа, така и в света. Както казахте, ние сме от южната част на Европа, където мобилността на работната сила към чужбина, например към Съединените щати е голяма, където има повече работа. Господин Старович от Словения каза, че пазара не може да се справи с нашите е, проблеми и 65% от завършващите висши учебни заведения придобиват квалификация за професии, които вече не съществуват. Госпожа Каракум от Кипър каза, че минималната заплата е нож с две остриета. Тя изрази нейните притеснения а, и каза, че смята, че няма да спечели много, ако а, върнем пенсионерите на работа, но един пенсионер, който все още може да работи, може да участва в системата, в пазара на труда, би могъл не да замести младия работник, а да бъде негов ментор. Спомена се Гърция. Ние също имаме обучение през целия живот. Но нека да ви припомня, че когато Господин Шмидт се представяше пред Европейския парламент. Той говореше за квалификация и повишаване на квалификацията. Пазара на труда е много динамичен. Той не е, е статичен. Там са необходими много умения, квалификация, повишаване на квалификацията, учене през целия живот. Госпожа Мюллер от Германия а, също сподели своето виждане в тази област. Европейски парламент може да ни помогне да съберем информация. Младите хора посредством младежката гаранция могат а, да се здобият с право на работа и оттам с право на равно заплащане за равна работа. С удоволствие участвам в този дебат. Мисля, че това, което каза господин Шмидт, е, че този въпрос, да, наистина трябва да се обсъжда в европейските институции, но трябва да се обсъжда и в националните парламенти. И така ще дадем принос към економиката на целия континент. Вярно е, че ние сме застаряващ континент. С помощта на нашия комисар за демографията и демокрацията, мисля, че ще се умеем да намерим инструменти преодолем тези предизвикателства. Благодаря. Thank you very much uh, for your concluding remarks. Благодаря ви за заключителните думи. Сега ще давам думата на госпожа Мюлер от Германия. Чуда се дали ще а, намерите баланса между изказванията, които току-що чухте. Благодаря. А, Наистина е много интересна дискусия в този много напреднал час. Първото ми впечатление е, че всички сме на едно мнение, че а, а, квалификацията и допълнителното обучение е правилният път за преодоляване предизвикателствата. Въпросът е, ще успеем ли да наложим навсякъде и за всички ученето през целия живот? А, интересен е и въпрос дали това е задача на държавата или на пазара при образованието, мисля, че имаме отговор на този въпрос. Образованието е право. Всяко дете има право на образование. В, е, в повечето държави образованието е задължително. Що се отнася до професионалното образование, обаче това не е така. Професионалното образование не е право. И сега трябва да си зададем въпроса а, дали да не направим така, че образованието да не приключва на една определена възраст, а да продължава през целия живот и ако да, какво трябва да направим, каква инфраструктура трябва да предоставим и не трябва ли да адаптираме към това а, правата на трудещите се. Съгласна съм с колежката от Кипър, че за много хора е неприятно преживяване непрекъснато да си сменят работата, но това е също така така е шанс. Това е риск, когато а, средата не е такава, каквато трябва да бъде. Ако нямам възможност да се адаптирам към средата, и това трябва да е задача на държавата. На държавата а, на Европа, защото Европа ще загуби, ако не се възползваме от тази възможност. Колежката от Естония, за съжаление, си тръгна. А, а, но тя също каза, че трябва да се обърнем и към онези, които още не са включени, защото техните работни места са най-застрашени. И един коментар към колегата от Испания, който говори за училищното образование, за техническото. Той, той говори за техническата страна на нещата, природонаучно дисциплини, компютърно обучение, езици. Това, което липсва, са въпроси е, е, е обучението по творчество, изграждането на умението за критично отношение към нещата, защото точно това са уменията за оцеляване в цифровото е, общество. Въпросът дали ще можем да разпознаем една фалшива новина зависи от това а, какво е нашето образование, от умението ни а, а, да се отнасяме критично към информацията, която получаваме. А, и дали ще можем да правим а, това в една обща обединена Европа е а, въпрос не само на економика и на държава, но и на общество и на култура. Uh, uh, Благодаря много. Извинявам се, има още един желаящ да се изкаже. Всъщност става дума за институционен въпрос. Господин Карачан от Комитета на регионите, докладчик по социалната политика иска думата за една минута. Заповядайте. Благодаря много, уважаеми съпредседатели, уважаеми господин Шмидт, уважаеми депутати. Аз съм от Комитета на регионите е, представителството е, на местните регионални власти на ниво Европейски съюз. Е, много са важни въпросите за уменията и за преквалификацията и реквалификацията. Необходимо е да се вземат предвид националните, регионалните и местните условия и наличните ресурси. Инвестициите в човешки капитал трябва да се разглеждат като инвестиции в бъдещето. Там, където има нужда от допълнителна квалификация, хората трябва да бъдат насречавани, ако не търсят обучение по собствена инициатива. Нужни са партньори за междунационалните, регионалните, местните власти дружествата и участниците в гражданското общество, за да може да се развие придобиването на умения чрез а, а, също и чрез неформално и а, а, формално обучение. А, в а, Хунгария е една от общностите на ромите а, бе предмет на проект, в който повече от хиляда души получиха обучение и работа за различни умения, включително на градинарство и прочие. По този начин се създаде по-широка възможност да си намерят работа, увеличим се самоувереността и се показва, че има смисъл да се работи с целеви групи, подпомогна се финансовото положение на семействата, така че това е един доста малък проект, който постигна много добри резултати. Става ясно, че местното и регионално ниво е все по-важно за управлението на уменията и може да прилага иновационни подходи въпреки че често местните инициативи а, биват спирани заради ниска институционална подкрепа. А, работихме по други въпроси, включително изтичането на мозъци и промените в климата. По изтичането на мозъци проблемът е важен за устойчивостта и за това Комитета на регионите предлага механизъм на европейско равнище за справяне с изтичането на мозъци, е, е, механизъм, в който да участват и представителите на местните и регионални власти. Аз съм докладчик по демографските промени. Е, промените са сериозни и преквалификацията и реквалификацията са важни за справяне с тях. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много. С това приключваме дебата. Благодаря ви много за участието. Преди да закрием днешното заседание, нека да изразя благодарността ни на, а, към съпредседателя господин Мара. Заповядайте за заключителни думи. А, благодаря и аз искам да благодаря на вас и на Европейския парламент за това, че беше домакин на тази междупарламентарна седмица. Много се радвах, радвам, че имах възможност да се председателствам това заседание. Моята отговорност беше да а, обобщя най-важните коментари и за това а, в заключението си а, ще го направя. Първо, благодаря на всички, които се изказаха на, на участниците, които откриха свободни думи а, и на всички останали. Изказаните бяха висококачествени и а, се радвам, че темата се признава като важна за приоритетите за следващия период. Може би не всички държави членки имат едни и същи приоритети по-настоящем за образованието, за уменията, за пазара на труда, но в крайна сметка всички ние сме граждани на Европейския съюз и градим бъдещето си заедно. И така трябва да разсъждаваме, да работим заедно, да инвестираме в хората, в децата, в бъдещето. Това трябва да са нашите приоритети. След е, всички проведени дискусии, а, бих предложил следното на Европейската комисия. Да се действа бързо. Забележим ли проблем, да реагираме незабавно и да търсим решения. Ето, например, е, установихме преди няколко седмици, че се сблъскваме с безработица – комисията предложи много добър план, който доведе до а, добри резултати в целия Европейски съюз. Мисля, че така трябва да се действа и по други проблеми. Когато говорим за образованието и за уменията във връзка с пазара на труда, за съжаление гражданите в повечето държави членки нямат достатъчно допълнително обучение и образование по време на, на трудовия си живот. Само 10% от е, работещите и служителите в Европейския съюз преминават през образование или обучение, което да им помогне да намерят по-добра позиция. В някои държави и членки а, процентът е малко по-висок, но като цяло средния процент е 10 и това не е достатъчно. Друг важен въпрос е, е че хората, които имат а, а, по-слаби умения, по-низко образование, много рядко се възползват от допълнителни възможности за образование. Европейската комисия трябва да вземе предвид тези важни въпроси и да създаде определени програми, за които да могат да се приложат бързо и да доведат до резултати. И накрая, умения и образование за всички. Това ще е важно за бъдещи економически растеж на Европейския съюз. Като общност, която иска да създаде равни възможности за всички, за всички граждани, за да могат те да се учат през целия си живот и да допринасят към обществото през целия си живот. Това няма да е последната ни дискусия по темата. Ще имаме и други възможности да говорим по тези теми. Ще говорим за различните тенденции, за това какво се случва и ще си помагаме, за да създадем заедно един пазар на труда, който да е по-добър, по-съвременен, от по-високо качество. Това ще е от полза за всички държави членки и за гражданите на Европейския съюз. Благодаря. Well, this is it. <laughs> Thank you very much. Това е всичко за днес. Благодаря ви много. Приятен остатък от деня и приятен път към дома.